ще се проведе утре 12 часа. Следващата точка в дневния ни ред е сега всъщност ще премина на полски язик. Става дума за бъдещето, за защитата на личната неприкосновеност в светлината на в светлината на Националната служба за сигурност и скандала, свързан с нея. Бих искал да уведомя колегите, че този дебат не предвижда използване на въпроси с синя карта. И по тази причина вашите заявки за въпроси няма да бъдат прияти. Най-напред ще чуем господин министърът Куркулас от името на съвета. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, през изминалите 6 месеца ние е, е, получаваме е, тревожни е, вести е, и е, критични бележки и коментари, както и обвинения във връзка с защитата на личните данни на европейските граждани пробива в тази защита на личните данни на европейските граждани бе извършен от Националната агенция за сигурност на САЩ и е, многократно се налагаше да е, отговаряме на обвинения и на запитвания във връзка с е, защитата на данни на европейско равнище. Създадена бе работна група на високо равнище, която трябваше да се занимае именно с въпросите, свързани с практиката на нас по отношение на гражданите на Европейския съюз. На 27 ноември групата представи своя доклад. Комисията излезе с комюнике, с съобщение през, също през ноември 2013 година във връзка с защитата на лични данни. Що се отнася до споразумението относно неприкосновеността на личните данни, е, е, то е, е предмет на съобщението на комисията и в това съобщение комисията призовава и съвета и парламента да ускорят действията си във връзка с това споразумение. Ние се нуждаем от е, така наречения комитет по член 31 е, който ще е, определи схемата за функциониране на системата за неприкосновеност на лични данни, като ще инициира една процедура от консултации и открит диалог с заинтересованите страни на европейско равнище. Едуард е, Сноудън и неговите разкрития показаха, че е, една голяма част от е, данните на предприятия и на граждани в Европейския съюз са, са станали достояние на е, Националната агенция за сигурност и е, се налага очевидно преработка на системата за защита на данни на европейско равнище. като регламентирания обмен на данни е точно е, уреден в споразумението относно неприкосновеността на личните данни е, при определени условия и при спазването на определени изисквания. В е, случая с трансфера на лични данни, за които съобщи господин Сноуден, става дума за нерегламентиран обмен. Достъпът до данни във връзка с споразумението относно неприкосновеността на личните данни е свързан с три условия. Принципа на реципрочност, на съразмерност. Това означава е, действително постигане на съгласие между Европейския съюз и САЩ относно конкретното измерение на съразмерността, на реципрочността в рамките на националната сигурност гражданите на Европейския съюз, е, пребиваващите на територията на Европейския съюз, е, граждани на други държави, е, които не принадлежат към Европейския съюз. Ето, това е кръга от хора, чието е, данни би трябвало да бъдат надежно защитени. И в е, е случаите, в е, които става дума за законно пребиваващи е, чужденци на територията на Европейския съюз, е, е, въпросът е, е да се постигне същото и по отношение на е, другата договаряща страна, а именно САЩ. До този момент нямаше реципрочност. На същата основа, на която се третират личните данни и се защитава личната сфера на гражданите на САЩ, би трябвало да се защитава личната сфера и данните на граждани на Европейския съюз, когато те са обект на е, споразумението. Е, дълж, държим на тази е, съразмерност, на реципрочността. И третата точка прозрачност при трансфера на данни за предприятия е, на територията на САЩ в рамките на споразумението относно неприкосновеността на личните данни. В е, е, съобщението, публикувано от името на администрацията на президента Обама, се съдържат редица указания за това, че ще има промени в практиката по прилагането на споразумението, както и в практиката на нас. Препоръките на комисията засягат и още един аспект, а е именно засилването на гаранциите в рамките на споразумението относно неприкосновеността на личните данни. Споразумението е в крайна сметка подписано от комисията. Правомощията са изцяло в комисията. През 1995 година комисията е подписала това споразумение на основата на съответната директива и Господин председател, аз смятам, че трябва да кажа нещо много важно. Преди да приключа, много а, важен стратегически партньор е а, е, другата договаряща страна по споразумението. Това не бива да се забравя, но не бива да забравяме и нашият ангажимент към гражданите на Европейския съюз и за това колко важно е да защитим неприкосновеността на личните данни. Затова се обръщаме с призив към комисията да продължи диалога с компетентните власти в Съединените Американски щати, за да е, засили елементите на защита в споразумението. Благодаря, господин е, представител на съвета. Сега давам думата на госпожа Редин от името на комисията. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми членове на парламента, ние имахме възможност да обсъждаме тази тема нееднократно и в пленарна зала, и в Комисията по граждански права и свободи. Мисля, че проведените дебати до сега бяха много полезни. Аз очаквам заключенията на проучвателната група в Комисията Либе. Важно е, разбира се, да сме сигурни, че е, въпросът с защитата на личните данни се повдига както трябва в разговорите с САЩ. Същевременно Европейската комисия разговаря с САЩ, Европейския парламент посещава САЩ, има експертна група за преговорите с САЩ – така че на споделените ни тревоги се обръща внимание и мисля, че парламентът и комисията говорят в един и същи глас. Това се разбира и в САЩ. Освен това, нещо, което стана ясно на САЩ е, че трябва отново да изградим доверието в трансатлантическото партньорство, тъй като за жалост то беше уронено. Както посочи председателството, споразумението за неприкосновеността на личните данни е много важно. И именно за това комисията го защитава. Всъщност то е споразумение за преноса на данни с които разполагат дружествата от Европа към САЩ. Ние трябва да сме сигурни обаче, че правата ни винаги са защитени съгласно европейските стандарти. Не бива от преноса на данни и обработката на тези данни в САЩ да страда сигурността. Има някои слабости, комисията работи по отстраняването им. Парламентът поиска от нас анализ на споразумението и на 27 ноември ние всъщност предоставихме искания анализ, като казахме ясно, че това споразумение, което понякога се нарича сигурно пристанище, не е никак сигурно. Виждаме, че има дружества, които всъщност не изпълняват поставените условия и това вече нарушава индивидуалните права на потребителите. Дава и конкурентно предимство на съответните компании от САЩ в сравнение с европейските, които работят на същия пазар. Нещо друго. Смятаме, че споразумението би могло да се използва именно за прехвърлянето на такива данни, използването им в мащабни програми за проследяване на гражданите. Би трябвало, разбира се, да се работи за националната сигурност, но и да се спазва принципа на пропорционалност и необходимост. Масовото събиране на данни за хора, за които няма никакво подозрение, е очевидно непропорционално и не е необходимо. Аз съм казвала много ясно на американските ни партньори, че този въпрос трябва да получи задоволителен отговор – за да имаме последователност по схемата. Необходимо е да има яснота, да има доверие и да се знае, че когато към САЩ се прехвърлят данни, то те не минават през Агенцията за национална сигурност. Необходимо е да се знае, че ние имаме това ниво на защита и то е по-високо, отколкото в САЩ. С други думи, споразумението би трябвало да гарантира защитата на европейските данни в САЩ. Съобщението на Европейската комисия относно начина на прилагане на споразумението набелязва 13 основни точки. Това са всъщност условията, които гарантират защитата на личните данни съгласно европейските стандарти. Комисията направи своите препоръки за подобрения в четири области. Те трябва да се изпълнят от американска страна. Прозрачност, възможност за обжалване, ефективно изпълнение и достъп за публичните власти. Нашите 13 условия вече са предоставени на американската страна и това, което аз очакваме, е изпълнение и подобряване на схемата по споразумението. ще обсъдим условията на следващата среща с САЩ в Брюксел. Същевременно Федералната комисия по търговията на САЩ, както и Търговската камера там, са в разговори с мен. Би трябвало те да следят за изпълнението на споразумението. Изключението за националната сигурност трябва да бъде ясно, стеснено по обхват – и да се прибягва до него само когато е пропорционално и необходимо, съгласно ясно определени стандарти. Нашето съобщение за изграждане отново на доверие при потока на данни между САЩ и Европейския съюз е оповестено, би трябвало всички тези мерки да започнат да се прилагат. След това ще направим преглед как се изпълняват нашите препоръки. И този преглед би трябвало да доведе до консултации, отворени за всички и дебат в Европейския парламент. Почитаеми членове на Европейския парламент. Това споразумение може да стане по-сигурно, но така или иначе имаме нужда от реформа на нормите за личните данни. Необходими са едни по-строги норми и при преноса и обработка на данни в чужбина. Нещо много важно, за да има правна сигурност и защита и за гражданите, и за бизнеса. Нека поздравя тези в парламента, които работиха много усилено по реформата, свързана с личните данни. Парламентът зае категорична позиция. Той показа, че Европейският съюз има решимост и ние заедно трябва да упражним натиск върху съвета, така че той да ускори работата си, да продължи с преговорите, да стигне до резултат, който отговаря на заключенията на Европейския съвет – благодаря много на гръцкото председателство, че следващата седмица предстои неофициален министерски съвет на тази тема. Благодаря ви, госпожо Рединг. Преди да преминем към дебата, нека напомня на колегите. Няма да има нито въпроси с синя карта, нито спонтанни изказвания по тази тема. Освен това, всяка политическа група има право само на един оратор. Започваме с заместник председател на е НДП, господин Вебер, 3 минути. Президент Сагиятев. Уважаеми господин заместник председател, госпожо заместник председател на комисията, нека да се възприема тази дискусия като един сигнал за това, че ние е, няма да преустановим дискусията по тези въпроси. Искаме да я продължим. Нека така я възприемат и нашите приятели в Америка. Една голяма част от разкритията е, през последните 6 месеца е, събудиха нашето е, разочарование и недоумение. Е, в момента вече не знаем как е, точно да е, общуваме с нашите приятели в е, САЩ. По същия начин, както се чудим как да общуваме и с е, партньорите ни в Русия. Е, разбираемо е това, че държавите членки се опитват да упражняват натиск. Натиск за това Европейския съюз по-надежно да гарантира защитата на данните. И Европейският съюз би трябвало да се откаже от споразумението в момента. Нуждаем се от сигурни доказателства за това, че данните в САЩ действително се намират в сигурни ръце и че не се злоупотребява с достъпа до тези данни всъщност е, се оказва, че е, доста често се е злоупотребявал. И с данни, е, свързани с предприятия на Европа, с пазара, с граждани. И точно по тази причина ние трябва да премислим съответните клаузи и принципите. Така че споразумението трябва да бъде прегледано много внимателно. Същевременно ние сме в ерата на цифровизацията. През следващите години нашият живот ще се промени изцяло в резултат на цифровите технологии. Вашингтон разбира много добре, че ние сме партньори, които действително държат на пропорционалността, на еднаквото третиране, е, ние в никакъв случай няма да допуснем е, и тук да става дума за е, две различни класи или категории граждани, американските граждани и европейските граждани, чието данни могат да се използват независимо от това как са защитени и какво е записано в споразумението. Не. Така че ние държим на партньорството с САЩ, но именно отказвайки се от споразумението, анулирали, е, анулирайки това споразумение, създаваме основата за едно ново партньорство с по-високо качество. Благодаря, господин Вебер. Аз сега ще дам думата на господин Мораес, който ще говори от името на социалисти и демократи. Три минути. Предвид направеното изказване, господин председателю, засягаме символичните и практическите аспекти на анкетата на парламента в масовото подслушване. В Страсбург трябва да дадем всичко необходимо за а, да има непрекосновеност на личните данни, за да има символичен смисъл, да има практическа приложимост, защото имаме проблеми с доверието между Европейския съюз и САЩ. Така че това стана символ за всичко, което не е наред между нас от тук проистича и значимостта на тази анкета, която провеждам. Анкетата на парламента, моят проект от докладчик, заедно с докладчиците в Сянка, които са тук, целият труд, който хвърлихме през изминалите месеци, води до нашите препоръки за временно преустановяване на това споразумение, за да можем да гарантираме, че ще се появи друг механизъм, който да защитава в по-висока степен неприкосновеността на личните данни. Господин Вебър го каза много добре да няма първа, втора класа защита за граждани и за дружества. Какво можем да кажем за защитата, което е толкова символично най-напред? има много слабости, липсва информация. В същото време имаме данни за много дружества, които не се съобразяват с правилата, няма процедури за изпълнение от страна на комисията, няма механизми, които да гарантират защита, правна защита на гражданите на ЕСЕ. Данните събирани за гражданите на европейските граждани не са защитени със съответните мерки и стандартите за защита на данните в Европейския съюз са по-низки. Така че тази защита, която съществува, е неприложима спрямо европейските граждани от гледна точка на Националната агенция за сигурност на САЩ. Бих помолил комисията да помисли за електронното следене, което извършва агенцията и доколко това ограничава националната сигурност. Има сериозни недостатъци, има 13 а, препоръки, които са отправени, но не няма да са достатъчни. Тази процедура не може да бъде прилагана а, и САЩ няма да се отнесат с цялата си сериозност към нея. Така че ние всички тук говорим с един глас пред Вашингтон и затова тази защита на данните е натоварена с толкова символизъм. Трябва да възстановим доверието а, с а, САЩ и а, да изградим един регламент, който да е смислен и за нас и за САЩ. Благодаря. Госпожа Софи Ент Велт от Алианса на либералите. Две минути. Благодаря ви, господин председател, и на вас, госпожо комисар, за направените предложения. Мисля, че те са добри, но не са достатъчно добри. Всъщност, ние години наред знаехме, че споразумението ни дава някаква чисто символична защита. То реално не защитаваше европейските граждани. Единствено даваше правно основание на компаниите, които обработват тези данни и ги предоставят на САЩ, които знаеха, че нарушават нормите. Ние не искахме да създаваме проблеми, да няма конфликти между е, юрисдикциите и си затваряхме очите Очакваше се някакво решение, но Европейската комисия не предприе никакво действие. И всъщност това даже не е споразумение, защото ние стигнахме до някакво решение две години след крайния срок. Защо сега се дава още време на Европейската комисия и на САЩ? Ние знаем какъв е проблема. Знаем какво не работи както трябва и вече ми омръзна от американските компании. Колко години търпим тази ситуация, очакваме те да се подобрят, а какво правят те от своя страна? Създават си огромно лоби, така че да се отслабят нормите за защита на личните данни. Нека прекратим изпълнението на това споразумение още днес, така че и Европейската комисия, и администрацията на САЩ, и компаниите да започнат веднага да работят по търсенето на сериозно решение на проблема. Би трябвало Европейската комисия да защитава правата на отделни е, европейски граждани. Те са по-важни от международните отношения. Казвам го, макар че не ми е приятно, тъй като съм пазарен либерал като ориентация, но тук очаквам от комисията да прекрати изпълнението на споразумението и бързо да намери решение още преди изборите. Много ви благодаря. Минута и половина, господин Албрехт, групата на зелените. Благодаря, господин председател. Уважаеми представители на комисията, на пресъвета, е, колеги. Едуард Сноудънс е, ни разкри нещо много важно, че ние трябва да помислим за една по-добра защита на личните данни. Как точно ще го направим, е, зависи от анализите ни и от следващите ни стъпки. Милиони граждани е, от двете страни на Атлантика е, бяха ужасени от разкритията на Едвард Сноуден. А говорителят на Google, Ерик Шмидт, ни убеждава, че нашите виждания са остаряли и че трябва да се сбогуваме с идеите си за защита на лична сфера и на лични данни. Компаниите, които а, предлагат интернет а, в САЩ, а, са в Силиконовата долина и те успешно лобират срещу регламентирането на тази сфера. Тук в Европа а, те се опитват да направят същото, но а, използвайки споразумението, всъщност а, комисията им е дала възможност а, да го вършат много ефективно и на европейска територия. Скъпи колеги, ние трябва да приключим с изпълнението на е, споразумението и трябва много ефективно да защитим личните данни е, и по този начин да създадем един единен европейски е, акт за защита на личните данни. Е, в никакъв случай не бива да даваме възможност на момчетата от Силиконовата долина да ни разиграват и да навлизат в личната сфера на гражданите, да засягат и нашите предприятия. На всяка цена, ако трябва, ще упражним натиск и върху е, всички, е, които е, са в контакт с нас е, в Съединените Американски щати. Ще е, използваме всички средства, всички пътища, за да защитим надежно нашите права. Това е единственият верен път. Благодаря ви. А сега давам думата на а, госпожа Ернст. Благодаря. Госпожи и господа, а, ние трябва да продължим нашите а, отношения с САЩ. Но а, обръщам се към комисията. А, Продължавайки тези взаимоотношения, какво ще правим? Отново ще даваме предимство на големия брат или ще се опитаме да възстановим правата си като суверенен и пълноправен партньор? С акта с закона Петрият САЩ показа, че всъщност не държи на равнопоставеността. И ето, че сега отново установяваме покрай разкритието на Сноуден, че е, нашите права е, като е, партньор е, не се зачитат. Е, е, да, разбирам, че всичко това, което комисията прави, не е малко, но то не води до резултати. Ние желаем е, прозрачност, ние желаем действително добре защитена система, ние желаем надежден контрол и ние желаем това да въжи не само за предприятията, но и за гражданите. По този начин ще защитим личните данни и личната сфера на всички в Европа. Ще защитим себе си. В никакъв случай не бива да позволяваме да ни шпионират. Това е във вреда на нашата економика, това е в крайна сметка обидно а, и за европейските граждани. Милиони европейски граждани са обект на шпионаж. В никакъв случай не бива да продължаваме с прилагането на това споразумение. Има съответна клауза в договора и тя предвижда в този случай прекратяване на споразумението. Благодаря ви. А сега давам думата на госпожа Сафела, Европа за свобода и демокрация. Благодаря, господин председател. Ще кажа нещо провокативно. Нека се обърнем към същинския живот. Националните правителства, Агенцията за национална сигурност всъщност са натварени с защитата на своите граждани. И не бива да забравяме, че Причината, поради която имаме висока степен на сигурност в САЩ и Европейския съюз е поради това, че имаме механизъм за безопасност. Аз въобще не твърдя, че основните права на гражданите трябва да бъдат ограничавани. Всъщност тази програма гарантира точно обратното. Тя защитава неприкосновеността на личните данни на гражданите. Госпожи и господа, моля да си спомните терористичното нападение милата година в Бостън по време на Бостънския маратон. Камерите за наблюдение всъщност помогнаха терористите да бъдат идентифицирани Европа е един пример за либерална парламентарна демокрация и ние трябва да укрепваме нашето законодателство и да му имаме вяра, когато става дума за разознавателна дейност, чиято цел е сигурността на нашите граждани. Благодаря. Благодаря, госпожо Цавела. А на Софи Интвелт само да й припомня, че нямаме процедура за синя карта. И последния оратор е господин Айренхаузер от Независимите. Благодаря ви, господин председател. Спомням си много добре 90-те години. Тогава интернет всъщност започна да се превръща в една комерциална система, която даваше много надежди, че ние ще получим повече свобода и ще можем по-свободно да разменяме помежду си данни и да дадем тласък на комуникационните технологии. И най-вероятно тогава договаряйки споразумението е, за сигурното пристанище в кавички, е, Нашите представители от Европа са били обладани от същия ентусиазъм, но а, това споразумение вече не действа. Ние се нуждаем от истински реформи в а, европейското законодателство, в а, споразуменията с партньорите, в а, а, економическата система. А, не можем да отлагаме нещата за утре. Необходими са днес. Трябва да започнем още днес. Благодаря ви. Благодаря ми. Нека да помоля сега госпожа Рединг е, да е, представи своето мнение в края на дискусията. Благодаря ви, господин председател. Аз разбрах вашето послание. Надявам се, че и вие разбирате, че ние анализирахме този режим, както беше поискано от Европейския парламент. Съставихме група адхок, работихме установихме слабостите и аз съм съгласна с вас, слабости наистина имаше. Това бяха и нашите заключения, но именно възоснова на тези заключения комисията направи 13 конкретни препоръки. И те обхващат всички измерения – прозрачността, изпълнението, обжалването на мерките – така би трябвало да се подобри прилагането на споразумението. Тези 13 условия са представени на американското правителство. Това е списък от стъпки и американското правителство трябва да отчете нашите сериозни тревоги. Струва ми се, че дебата днес ще ни помогне да направим следващата стъпка в това отношение. Същевременно до лятото на тази година би трябвало да се определят и средствата за правна защита. След това съветът на комисарите ще провери дали са, са отстранени слабостите и едва тогава ще вземе решение. Но аз ви уверявам, че ще предам това, което чух днес на председателя на комисията и съвета на комисарите. Благодаря и сега заключенията на господин министр Куркулас. Е господин председателю, почитаеми депутати, единствения начин да подходим към този дебатиран въпрос е да работим заедно с САЩ. И тази отговорност е отговорност на комисията. И аз призовавам комисията да получи достатъчно време и доверие да й бъде гласувано, за да свърши своята работа. Ние от съвета внимателно следим работата на комисията по отношение на решението за защитата на личните данни в парламента бяха споменати много източници на притеснение, много от тях съвсем валидни и властите трябва да получат достатъчно време, за да намерят решение. В хода на няколко месеца групата за разузнавателни технологични технологии а, от президента Обама. А, работи по а, документа на комисията Либе. Сега трябва да бъде предвидено достатъчно време да се предвидят най-уместните действия, за да бъдат намерени решения на засегнатите въпроси. Благодаря, господин министър, казва председателя. Приключихме с дебата. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно изявление на съвета и комисията за европейско гражданство за продан. Още веднъж позволете да дам думата на господин